делегация от името на Оли Благодаря, госпожо комисар. С това приключваме дебатите за еврооблигациите на този етап. това стигаме до следващата точка. Преди това трябва да направя едно съобщение от социалистите и е, демократите. Има молба за замяна, за смяна господин Виктор Бощинаро вместо господин Вебър в делегацията за